Е. И е така, продължаваме с следващия доклад на Геновава Грабовска «Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на договора от Лисабон». Има думата докладчицата за 4 минути. Micro, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie przewodniczący pani komisarz! koleżanki i koledzy! zmieniamy temat będziemy mówili o kontaktach pomiędzy instytucjami unii europejskiej a jej obywatelami. започваме с контакта между евроинституциите и европейските граждани. Тези контакти, тези връзки понякога не действат както трябва. Има празнини. Жан Моне каза в миналото, че създаваме Евросъюз за гражданите, а не за институциите. Европейският съюз се разраства, но не може да се каже за същото за връзките на неговите институции с гражданите. Ето за това можем да помислим как да действаме за бъдеще, за да не преживяваме отново тези трагични разочарования от миналото, като отрицателния вод на холандци, французи и ирландци. Ролята на гражданското общество не е за подценяване. Има мерки, предприемат се мерки, това е вярно, но са недостатъчни. Европейският парламент е решил да създаде механизъм за разрешаване на съществуващия проблем с връзките, с общението между институции и граждани. Ще намалим бюрокрацията, ще докажем, че гражданите са важни за нас и че могат да бъдат важни и за законодателния процес. Член 10 от договора гласи, че всеки гражданин има право на участие, на участие в демократичния живот на Евросъюза. Съществуват, разбира се, и граждански инициативи. Например, събирането на 1 милион подписа, които биха могли да доведат до директен диалог с Еврокомисията – с желание да се даде начало на законодателна инициатива. Когато говорим за граждански диалог, нека да не забравяме, че той не е определен, не е точно дефиниран в правните документи. Според мен обаче той трябва да се подчинява на следните принципи. На първо място принципа за представителността на гражданското общество. И тук бих искала да посоча, че гражданското общество следва да бъде добре представено в Евросъюза. Тоест, да намерим подходящи събеседници, които представляват това гражданско общество. Гражданският диалог е именно това. Диалог, който тече в двете посоки. Не само Евросъюза да говори на гражданите и те да слушат, а европейските институции да са открити и да наострят уши, за да чуят посланията на гражданите. Имаме нужда да знаем какво мислят гражданите и какво могат да ни предложат в, договор, в отговор. С други думи, пак повтарям, че този социален диалог трябва да протича двупосочно. Освен това, трябва да бъде прозрачен и да зачита ясно определени норми и правила. Те трябва да бъдат написани черно на бяло, а да знаем и с кои организации, с кои неправителствени организации можем да поддържаме този диалог принципа на гражданския диалог, както вече казах, не е само един единствен, не е един принцип, а палитра от такива приеми, които бяха определени още през 2002 година. Затова сега мисля, че трябва да се основем на натрупаното като опит и да продължим с записването на нови правила и принципи за по-добро функциониране на този диалог. И мисля, че тук можем да потърсим помощта на държавите членки. Това ще се отрази, разбира се, на резултатите от а, идните европейски избори. С тези избори именно ни се дава възможност да направим първа голяма крачка в тази посока – благодаря ви. Uh, Думата има госпожа комисара. Най-напред комисията би искала да благодари на докладчицата госпожа Грабовска, както и на комисията по конституционните въпроси за отличния доклад. Ние приемаме твърдението, което се задържа в доклада, че гражданското общество играе важна роля в процеса на европейска интеграция. Той е един от основните инструменти за осъществяване на общуването между европейските институции, европейското общество и европейските граждани. Гражданското общество дава възможност на гражданите да участват в демократичните процеси в Съюз. Комисията има дълга и положителна традиция на взаимодействие с организациите на гражданското общество. Това сътрудничество между комисията и гражданското общество се разраства, като обхваща многообразие от въпроси от политическия диалог до управлението на проекти, както в рамките на Европейския съюз, така и в страните партньорки. Лисабонският договор ще постави вече установената практика на една по-формална, по-официална основа и ще даде нов тласък за нейното развитие. Ще даде също така възможност за нови форми на операционализиране на гражданското общество чрез граждански намеси. Въвличането на заинтересованите страни в един активен диалог предполага предоставянето на целесообразни инструменти в ръцете на гражданското общество, защото то да може да изразява мнение, което да бъде чуто. Не на последно място, европейските институции се нуждаят от също толкова целесъобразни инструменти, така че онова, което чуем от гражданското общество, от европейските граждани, да бъде отразено е, в системата. Комисията приветства това, че докладът заявява подкрепата си за множество от вече реализираните от комисията инициативи. В рамките на своя мандат е, комисията наистина поде редица инициативи за въвличане организациите на гражданското общество, а и на отделни граждани в обществен дебат по въпроси значими за Европейския съюз. Една от сравнително новаторските идеи е допитването до гражданите – е, експериментиране с е, съвещателни изследвания и е, индивидуални интервюта. През последните 35 години, разбира се, се развива Евробарометър, един изключително важен инструмент за наблюдение на общественото мнение в Европа. Обаче, нито комисията, нито парламента по-отделно и сами не биха могли да организират един общо европейски обществен дебат. Това би било възможно единствено, ако европейските институции и държавите членки си подадат ръка в това усилие. И именно такава е целта на политическата декларация за разпространение на информация за Европа, партньорство между парламента, съвета и комисията. Декларация подписана на 22 октомври 2008 година. В този контекст комисията и парламентът вече съгласуват усилията си с държавите е, членки и е, чрез, чрез партньорства за управление, обхващащи регионални и местни кампании по конкретни въпроси, съгласувани с инициативи за действие от страна на местните власти и неправителствени организации. През 2009 година ще бъдат създадени 11 нови управленски партньорства, които ще предадат още по-голяма резултатност на този подход. Комисията споделя становището, че ползотворният диалог зависи от активното участие на всички участници. а именно европейските институции, държавите членки и гражданското общество. Комисията се надява, че Лизапонският договор ще влезе в сила и заявява своята готовност да предприеме необходимите действия за реализиране клаузите на договора на практика и по-нататъчното развиване на гражданския диалог. Благодаря. Благодаря. И утре ще гласуваме по този доклад. Минаваме сега към следващия. Госпожа Андрикиене не е тук, така че доклада за развитие на съвета на ООН по правата на човека директно ще се гласува и той утре относно